правителство. Благодаря на колегата Гроте. А сега приключваме с е, едноминутните изказвания и ще дам думата на колегата Рюбих, който ще говори по темата малки и средни предприятия, конкурентно способност и възможност за развиване на стопанска дейност. Колега Рубих, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, Пленарният състав на Европейския парламент от този момент винаги е проявявал много голям интерес към темата малки и средни предприятия. Е, и това не е случайно. Ние знаем, че 85% е, от новосъздадените работни места в Европа през последните 10 е, години всъщност се дължат именно на малките и средните предприятия, които така и така дават работа на около 70% от е, е, заетите в производството и работещите хора в Европа. Не бива в никакъв случай да очакваме от днес за утре някакви бързи успехи и добри резултати. Не от детската градина трябва да започнем да подготвяме хората за предприемачеството, да създаваме необходимите умения и знания от тях. Тези малки и средни предприятия дават хляб не само на европейските граждани е, и най-вече на младите хора. Те дават хляб и на иммигрантите. Затова смятам, че трябва да приветстваме инициативата на Европейската комисия във връзка с малките и средните предприятия. За съжаление, не можем да се похвалим с много добри резултати. В сравнение с 2008 година отбелязваме един спад от 10%, но би трябвало да насърчим държавите да започнат едни по-интензивни действия, така че да се насърчат много ефективно малките и средните предприятия. Естествено и на европейско равнище трябва да предприемем едни по-усилени е, действия в това отношение. Необходимо е естествено да продължим с усилията за упростяване на процедурите, за създаване на едни по-добри условия за работа на малките и средните предприятия, които не могат да се справят с административните тежести, така добре както големите. Знаем всичко това. На всяка цена не бива да забравяме, че Малките и средните предприятия са именно бъдещето, гръбнакът на нашето производство, на нашето благоденствие. Те би трябвало да имат неограничен достъп до модерните информационни и комуникационни технологии, но най-вече обучението, насърчаването на младите хора в рамките на, кажем, на програмата Еразъм и на други периоди би трябвало а, да се засили, особено в периода до 2020 година. Именно в страните, които преживяват а, най-тежко економическата и финансовата криза в Европейския съюз, а, програмата Еразъм би трябвало да задейства с пълна сила. Като започнем от е, е, доставките, като започнем от е, производството, от услугите, всичко това би трябвало в крайна сметка да бъде бъдещото поле за професионална реализация на младите хора. Нека те да бъдат младите предприемачи, ние трябва да ги обучаваме, трябва да ги насърчаваме, трябва да ги подпомагаме така че те да бъдат конкурентноспособни. Но е, конкурентоспособност означава естествено по-малко административно време. така че поне 25% от е, административната тежест би трябвало да бъде е, да отпадне до 2020 година. В определени региони ще се наложи усилията да бъдат по-големи Конкретно способност е свързана естествено и с адекватно е, данъчно облагане и някои облегчения за малки и средни предприятия. Благодаря много, е, колега Рюбих. Сега ще дам е, думата на колежката Кукович, която в рамките на спонтанните изказвания ще се изкаже по темата. Благодаря много. Поздравявам много сърдечно е, доктор Паул Рюбих, който съвместно и с е, други колеги, със своите сътрудници е разработил един чудесен доклад именно в условията на кризата. Изключително важно е, естествено, да дадем отговор на това, което ни е, е, интересува хората най-много, а именно какво ги очаква утре. И именно в този доклад на доктор Рюбих е, намираме отговор на въпроса. Е, още от. Е, предучилищна възраст децата би трябвало вече да започват да разбират какво значи предприемачески дух, какво значи да ръководиш, да управляваш една фирма, да работиш в едно предприятие. И в бъдеще е, Европейската комисия би трябвало да информира е, много често, периодично, но често е, Европейския парламент за всичко това, което се случва с малките и средните предприятия в Европа. Давам думата на колежката Регна, казва председателят сега. Благодаря, господин председател. Ние всички колеги от различните политически групи бихме желали да създадем една благоприятна среда за развитие на малки и средни предприятия, които могат да допринесат много съществено за повече растеж, за едно по-добро економическо развитие на Европа в малките и средните предприятия обикновено срещаме доволни служители, доволни работници, не случайно колегата Рюбих се спира на това колко е важно да насърчим малките и средните предприятия и как трябва да упростим административните процедури за тях, така че да създаваме минимум затруднения от административно естество. При всички положения би трябвало да се опитаме да създадем и основата за една по-добра хармонизация на социалните е, стандарти и на здравните стандарти е, за малки и средни предприятия. Е, колежката Бертман има думата. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, господин председател, 23 милиона е, малки и средни предприятия е, има в Европа, в които работят 75 милиона работници и служители. А това представлява 70% от заетата работна ръка в Европа. Много е важно да осигурим, да гарантираме тези работни места, да създадем по-добри условия за развитие на МСП в Европа които допринасят много за брутния вътрешен продукт и за бъдещия растеж на Европа, в което аз се надявам. Благодаря още веднъж много сърдечно на колегата Рюбек. Благодаря на колежката Вертман. Давам думата на колежката Супер. Благодаря, господин председател. Може да се съгласим с много от мерките, които предлага доклада, разпространяването на информация и други подобни. Но доклада не засяга главният проблем на малките и средни предприятия. В моята страна, в Португалия, десетки малки и средни предприятия фалират всеки ден поради политиката на економии, която се налага от правителството по искане на тройката. Това намалява до вътрешното, води до намаляване на вътрешното потребление, което също въздейства върху МСП-тата. Всичко това води до свиване на нашата економика. Ако тази политика на драстични економии продължава, ще бъде много трудно европейската економика да расте и малките и средни предприятия да оцеляват. Необходима е солидарност, но солидарността като че ли е само на книга, не я виждаме на практика. Благодаря. Благодаря. А сега господин Миколашик. Благодаря. Малките и средни предприятия и възможностите им за бизнес би трябвало да бъде най-важната тема в наши дни, защото ако искаме кохезионна политика, такава каквато е замислена, тя трябва да подкрепя всички европейски региони, да повишава конкурентноспособността на десетки хиляди малки и средни предприятия. От европейските фондове има разнообразни форми за подпомагане и за създаване на работни места. Трябва да подпомагаме, според мен, екосъобразните е, малки и средни предприятия, които се занимават с екоземеделие, биоземеделие или решават проблеми на околната среда в съответния район. Би трябвало да има достатъчно средства за тяхното подпомагане. Благодаря. Благодаря, господин Миколашик. Следващия оратор а, е, а, е, госпожа Андерс Бера. Е, los datos dicen que el 85% de los puestos de trabajo lo producen las pymes, así lo ha dicho su ponente. Pero... Благодаря ви. 75% от работните места се създават от малки и средни предприятия. Това бе казано многократно. Но независимо от всичко, Единият пазар предлага един много по-голям потенциал, който ние все още не сме изчерпали. Какво можем да предприемем? Да прекали, е, да е, преустановим прекомерното регламентиране, е, да насърчаваме човешкия потенциал и естествено да помислим и за по-добро финансиране. Би трябвало да е, използваме по-добре всички е, възможности за финансиране, за предоставяне на е, помощи, за по-добро кредитиране на малки и средни предприятия. Трябва да освободим в крайна сметка и да предоставим много повече средства в името на един е, по-добър сектор на малките и средните предприятия в Европа. Давам думата на колегата Винклер сега. Благодаря, господин председател. И аз бих искал най-напред да поздравя колегата Рубик за неговия доклад. Като докладчик по становището на Инта, и аз работих по тази тема. Както подчерта господин Рубик, целта на доклада е да помогне за подобряване на условията, в които работят малките и средни предприятия и да се преодолеят някои, да се върнах на някои от пречките, които пречат на тяхното участие в международния търговски обмен. Необходимо е, е по-рационално да използваме нашите възможности за подкрепа за малките и средни предприятия. Необходимо е тази подкрепа да бъде индивидуализирана. Да използваме всички възможности да насърчаваме тяхното излизане на третите пазари – Особено става, що се отнася до малките и средни предприятия на новите страни членки, информацията на тях трябва да им се предоставя по по-достъпен начин. Интернационализацията на дейността на малките и средни предприятия е много важна за тях. Благодаря. Благодаря, колега Винкле. Сега колегата Флашикова Бенен. Благодаря, господин председателю. Малките и средните е, предприятия в Европа е, дават работа на 70 милиона души, е, представляват над 70% от работните места, имат потенциал да създават още повече. Особено сред безработните младежи. Малките и средните предприятия несъмнено са двигател на европейската економика и могат чрез тях да се постигнат целите на социалната интеграция и приобщаване. Много са обаче административните пречки, бюрокрацията при а, тяхното действие, при отпускането на кредити. Административните проблеми им пречат да разгърнат изцяло своя потенциал, а също така пречат на различните форми на подпомагане да достигнат до тях. За по-висока конкурентоспособност трябва да се намали бюрокрацията. Благодаря. Благодаря, госпожо Флашикова Бенова. Последния оратор е господин Кели. Много се радвам, че отново обръщаме поглед към малките и средните предприятия и съм изключително благодарен на господин Рубих за това, че той е разработил темата по този много обстоен и сериозен начин. Какво трябва да се направи? Е, трябва да се започне още с е, децата в предучилищна възраст, за да ги подготвим за бъдещото им на предприемачи. Е, както е, каза господин Рубих, е, това трябва да започне още в детската градина. Трябва по този начин, постепенно, стъпка по стъпка, да им помогнем да освоят съответните умения и знания. Естествено и в рамките на законодателството на държавите членки трябва да се предприемат съответните изменения, за да създадем един по-благоприятен климат, за да насърчим малките и средните предприятия в истинския смисъл на думата. Председателят, е, е, много съжалявам и моля за извинение. Госпожа Тикал също е в списъка на изказващите се. Благодаря, господин председател. Пред малките и средни предприятия е, страдат от економическата криза, защото нямат достъп до кредити. Много трудно ги получават. Над 80% от работните места, работните места създадени в Европа между 2010 и 2012 са създадени от малките и средни предприятия. Те играят ключова роля в европейската економика. 25% от работните места в частния сектор също така се създават от малките и средни предприятия. Трябва да ги подкрепяме, особено на локално, национално и европейско равнище. Те трябва да имат достъп до единният пазар, а е достъп до трети пазари. Трябва да, имат, да им се осигури защита на интелектуалната собственост. Те трябва да имат достъп до информационните технологии. Приветствам програмата, която е предназначена за подпомогне за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Както беше казано, особено важно е тяхното финансиране. Благодаря. Госпожа Тикал. Сега приключихме с процедурата обръщане внимание на председателя. Давам думата на господин комисара. Благодаря. Европейската комисия изразява благодарност към а, Пао Рубик и всички, които допринесоха за а, този доклад. Това разкрива ангажираността на Европейския парламент към темата за малките и средни предприятия. В своето съобщение за интернационализацията на МСП, е, индустриалната политика и интелигентното регулиране, Европейската комисия споделя същото виждане. МСП представляват около две трети от всички работни места и 58% от добавената стойност, както и най-големи относителен дял новосъздадени работни места. От Същевременно те са най-тежко засегнати от економическата и финансовата е, криза и са изправени пред най-тежки предизвикателства. Нашата стратегия ще бъде насочена към насърчаване на развитието на малките и средните предприятия чрез разнообразни програми за подпомагане, упростяване на процедурите и създаване на услуги на едно гише. Също така ще предвидим целева подкрепа за малките и средните предприятия на европейско равнище, програмата за способност на предприятията и най-вече на МСП. Докладът на господин Рубик призовава за интернационализация на стратегията спрямо МСП. Само 13% от МСП организират износ в страни извън Европейския съюз, а всички много добре знаем къде са възможностите за най-бърз растеж в Източна Азия, в Африка и другаде. 19% през 2012 година е числото, което показва какъв е растежа извън Европейският съюз и възможностите му съответно за бъдещо развитие. През декември ще бъде представено предложение вниманието ни е до година конкретни мерки за преодоляване на трудностите, е, с които се сблъскват малките и средни предприятия. Мога да ви уверя, че ще продължим досегашните успешни инициативи, които подпомагат е, МСП, мрежата за предприятията в Европа, създаване на малки и средни предприятия, установяване на контакти с трети страни и така нататък. Тук искам да спомена мисиите за растеж под ръководството на комисаря Таяни в Бразилия, Мексико, Съединените щати, Колумбия и другаде. Много положителни са отзивите от тези мисии и е, се стига до споразумения в редица отрасли е, на е, индустриалното сътрудничество и развитието на МСП. Що се отнася до намаляването административната тежест, това е наша обща грижа. Европейската комисия прави особено внимателна оценка на своята процедура за оценка за съответствие на съществуващите регламенти. Десете най-сложни и тежки за прилагане законодателни актове ще бъдат установени в резултат на политически консултации. Нямаме време за губене. До коледа ще приключим този предварителен процес, за да можем внимателно да се вгледаме в най-проблемните е, законодателни актове и да видим къде можем да облегчим режимите за МСП, като същевременно запазим основните цели е, на съответните законодателни актове. Целева финансова помощ ще се предвиди в новите е, бюджетни разчети, програмата за повишаване на конкурентоспособността на МСП ще облегчи достъпа им до финансиране и за утвърждаване на мрежата на предприятията в Европа. Програмата ще гарантира устойчивост на европейския бизнес, ще подобри достъпа до пазарите в и извън Европейския съюз. Всичко това са приоритети, които и вие застъпвате във вашия доклад, господин Рубик. Инициативата Еразъм за предприемачи също беше изрично посочена от докладчика. Това е сред политическите приоритети, които и вие, и ние споделяме. Във времена на бюджетни ограничения ние продължаваме високо да ценим значението на темата. Председателя на комисията Барозо неколкократно по различни поводи подчертава, че Основен приоритет на неговия мандат са малките и средните предприятия и трябва да ви уверя, че той е, полага всички усилия е, това да се превърне и в практическа гаранция. Благодаря. Благодаря, комисар Пибалкс. С това приключваме разискванията по темата. Е, гласуването ще е, бъде утре в 18 часа. А сега преминаваме към следващата точка. Общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая с Сергей Магницки. Давам думата на докладчика за 4 минути. Госпожа Ойоланд.